Um, Колеги, предлагам да започнем е, заседанието, колкото и да сме малко на брой. Приемане на проекта за дневен ред. Ако няма възражения, проекта за дневен ред се приема. Точка 2. Е езиков режим. За съжаление, превод на, на датски, малтийски, хърватски и ирландски днес няма да може да бъде осигурен също въжи и за утре. Що се отнася до приемането на препоръките на координаторите, има излъчени кандидатури е, за докладчици. Джин Ламбер е, е назначена за докладчик на място на госпожа Луначек за директивата за равнопоставеността госпожа Кауфман по предложението за директива на Европейския съюз и на съвета за борба с измамите при непричните платежни средства, госпожа Таня Файон за временното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници, господин Емилиан Павел за споразумението между Европейския съюз и Барбадос, относно краткосрочните визи, които се отменят и господин Хуан Фернандо Лопес Агилар, докладчик е, по доклада по собствена инициатива за хуманитарните визи. Приемате ли препоръките на координаторите? Видимо да. Препоръките са прияти. Благодаря на присъстващите членове. Трето, имаме съобщение е, за едно важно събитие – седмицата на Европейския парламент, посветена на Африка. Ние много активно участваме е, както в подготовката, така и в провеждането на това събитие следете всички прояви през тази седмица, защото те са много важни. Утре ще има обмен на становища. Има и конференция на високо равнище, организирана от председателя Таяни. Сряда след обед, 22 ноември, отново тук в парламента. Ние участваме както в популяризирането на това събитие, така и в провеждането му. Участвайте активно, много важна проява. По-нататък представянето на общоевропейските информационни системи в областта на ПВР. Искам да ви припомня, че представяне на тези информационни системи ще бъде организирано тази вечер е, в 18.30 след заседанието на нашата парламентарна е, комисия в същата зала, за да се подготви утрешната дискусия по напредъка към оперативна съвместимост с комисията и председателството. И най-сетне, днес ще има електронно гласуване в 18 часа. Моля, погрижете се да бъдат е, у вас електронните карти за гласуване приемане на протокола от 7 е, септември, 11 е, май, 27 април. Ако няма възражения, протоколите се приемат. И така, продължаваме с точка четвърта от дневния ред. Много ми е приятно да кажа, че това е едно съвместно разискване с членовете на комисията по транспорт и туризъм и по рибно стопанство. Много ми е приятно, е, че тук е председателя на транспортната комисия, госпожа Дели. Добре е, дошла. Много се радвам, че е, днес имаме възможност да проведем първото съвместно заседание. Радвам се, че сте тук. Надявам се тук да присъстват и членове на парламентарната комисия по рибно, рибно стопанство. Колеги, Става дума за една инициатива. Това е пилотния проект Създаване на Европейска служба за брегова охрана. Тук са тримата изпълнителни директори на Frontex, на Европейската агенция за морска безопасност и Европейската агенция за контрол на рибното стопанство. Приветствам ги с добре дошли. Тук са също членове на парламентарните комисии по транспорт и по рибно стопанство. Надявам се, че ще се присъединят и други. Аз се извинявам, че активността не е особено голяма, но е понеделник след обед те първа пристигат колегите. И нека да започнем с разискванията. Те могат да бъдат следени в реално време в интернет. Сигурен съм, че ще има много жив интерес. Ще чуем изказванията по тази инициатива. Господин Леджери, господин Саворе и господин Мили първо ще имат думата. Давам думата първо на господин Леджери. а, а тук са и докладчиците ни по съответните а, теми. Надявам се да има възможности за въпроси и отговори. И така, господин Леджери, изпълнителен директор на Европейската агенция по а, граничен контрол Frontex. Много се радвам, че сте тук. До 20 минути имате That's, that's, yes, um, Mr. Да, господин Леджери ме подсеща, че сме съгласували процедурата. Поканили сме ви тримата общо. Вие сте се оговорили как ще разпределите времето си за изказвания. А, разбирам, че сте се оговорили първо господин Мили да вземе думата. Заповядайте. Много благодаря господин председател. Преди всичко искам да благодаря на председателите на трите парламентарни комисии по правосъдие, по транспорт и по рибно стопанство, за да представя пред вас сътрудничество на нашите три европейски агенции, съвместната ни работа по пилотния проект. Много важни са постиженията ни и те биха били невъзможни без подкрепата на парламента. Затова благодаря на Европейския парламент за възможността да изпълним този съвместен проект. И като имам предвид, че времето е ограничено, е, съвсем накратко ще е, представя подготвената презентация. Преди няколко години Комисията проведе едно проучване на функциите за брегова охрана в държавите членки. 11 различни видове дейности бяха установени под общата шапка служба за брегова охрана във връзка с морската безопасност – происшествията и авариите, контрола на рибното стопанство, формалностите по граничния контрол, опазването на околната среда, митнически формалности. Както виждате, това е широко разнообразие от дейности, които се изпълняват от националните компетентни органи. Имаме над 300 различни органа в държавите членки, които извършват съответните дейности. Част от тях са граждански структури, част пък са военни. Тези над 300 органа се подкрепят от три европейски агенции Frontex, МК и ЕМСА. Това са агенциите за граничен контрол, морска безопасност и рибното стопанство. Съгласно регламента, ние взаимодействаме с националните компетентни органи. След 2015 година, когато беше в разгара си мигрантската криза, над 1 милион мигранти достигнаха през Средиземноморието до Европа. Приемането на а, така наречения пакет за границите от парламента и съвета доведе до още по-тясно сътрудничество между трите агенции до този момент. Можем да кажем, че активизирахме нашето сътрудничество, въпреки че то не беше новост за нас, защото бяхме започнали да взаимодействаме още през 2009 година на основата на двустранни и тристранни спогодби между съответните агенции. Тук виждате графично как се развива сътрудничеството ни през годините и какви са проектите между трите агенции Frontex, МК и ЕФСА. Но, както казах, пакета за границите активизира сътрудничеството, сближи ни още повече, пък и предостави съответните правни основания. Пакета за границите препоръча поредица от дейности, за които можем да кажем, че водещо място заема обменът на информация. Ние споделяме голяма по обем информация, защото всяка от ресорните агенции събира различна морска информация и след това я споделя с останалите. много тясно сътрудничим и в областта на надзора и контрола. Агенцията по морска безопасност тук е, играе важна роля, защото е, способности за наблюдение започнахме да изграждаме още през 2004 година, две години след е, нашето създаване. През годините сме извършвали различни дейности – за засилване на нашите възможности за наблюдение, включително и с нови технологии. Пакета за границите ни осигури допълнителни ресурси, за да прилагаме и нови технологии. Днес все по-често използваме спътникови технологии за наблюдение, както и дронове, за да допълваме вече съществуващите ни способности. Укрепването на капацитета е важен елемент от нашето сътрудничество между трите агенции, както и с международните органи. И трите агенции активно сътрудничим с международните организации, провеждаме анализ на риска, а и е важно да се отбележи, че споделяме капацитетите си имахме една поредица от съвместни операции с общо ползване на капацитета, които доведоха до много добри резултати. Няколко думи за пилотния проект. Както казах в началото, той беше предложен от Европейския парламент през 2015 година. Бяха предоставени съответните бюджетни средства 750 хиляди евро общо за 18 месеца. Целите на проекта са да засили съгласуваността, да подобри информационния поток, както между трите агенции, така и между тях и други заинтересовани страни. Сътрудничеството ни на практика е изключително важно, защото то ни дава възможност да, да изпробваме оперативните си способности и правим съвместни проби, за да проверим как действаме на практика. Насочени сме се главно към Централното Средиземноморие – и изграждаме сътрудничеството си в рамките на действащата нормативна уредба. Това са целите на нашия проект. Аз се надявам, че всички сте получили доклада за пилотния проект и сте се запознали с неговото съдържание. Целите бяха посрещнати много добре и те бяха успешно постигнати. Европейската агенция за морска безопасност трябваше да изпълни първата задача споделяне на информация. И ако погледнете в каква среда се обменя информация, ще видите, че тя е наистина мащабна. Имаме различни източници, от които събираме информация, свързана с морето и морската безопасност. Имаме системи за наблюдение на корабите, Събираме и метеорологична информация, която въвеждаме в базата данни. Системата за автоматизирано идентифициране на риболовните кораби също действа благодарение на монтираните транспондери на борда на тези риболовни съдове. Следим с пътник движението им Използваме и радарни системи. Още от 2007 година, година е, следим обстановката в е, териториалните води на Европейския съюз с тази система. Системата за проследяване беше изградена към нашата агенция с участието на държавите членки. Ние имаме и задължения съгласно а, Международната морска организация и нейните изисквания за проследяване на корабите под флага на Европейския а, съюз в открито а, море. В базата данни се съхраняват всички тези данни и най-сетне имаме различни дейности с системата РЕПАС, с която следим екологичната обстановка и с а, дистанционно управляваните а, въздухоплавателни а, апарати а, можем да събираме и да споделяме информация с другите две агенции за контрол на рибното стопанство и Фронтекс. В тясно сътрудничество сме не само с тях, но и с националните компетентни органи. По такъв начин ние даваме своя принос за успешната работа на националните органи на, на държавите членки. Интегрираната информационна среда е изключително важна за нашата дейност, защото ние имаме една обща информационна система, която интегрира различните бази данни и те могат да се използват и от държавите членки. Европейската агенция за морска безопасност обслужва и Фронтекс и Европейската агенция за контрол на рибното стопанство ЕФКА – с събраните данни, взаимодействаме и с други структури, правим учения с много целеви операции във връзка с задача 4 и сме разработили рамката на политиката за споделяне на данни. Тук се определят правилата, кой има право на достъп, как се споделят дейностите и така нататък. Задача номер две. Е наблюдение, ръководено от Frontex. Ще ви представя кратък видеоматериал. Две минути. Изпитахме работата на нашата служба на радарните съоръжения. Две минути видеоматериал, за да видите какви услуги можем да предложим на държавите членки на различните заинтересовани страни. Project,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 Uh, Виждате качеството на изображенията, които се предоставят от радарите. Има най-различни сензори и качеството на снимковия материал е много добро. Алама, алама, де контрол sí, ya tenemos el vídeo de environmental monitoring capability. Способност за наблюдение на околната среда е това. This is search and rescue. Операции по издирване и спасяване. Then we support also fisheries uh, monitoring също и наблюдение на риболовните дейности. Aquí lo malo que tenemos nosotros es que podemos dar las coordenadas, pero solamente. Okay, can say that only this drone can fly up to 8 to 10 hours. Uh, so it's... Uh, Само този дрон може да лети 5 до 8 часа, което е доста дългото време за наблюдение. Като цяло, заключителната конференция по пилотния проект бе проведена през юни. В Лисабон, в нашата агенция, имаше над 100 участника. Имаше и представител на парламента, и много представители, разбира се, на държавите членки и на комисията. Искам да ви благодаря за вниманието по моята част от презентацията. Сега давам думата на Фабрис. Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя парламента и да благодаря на председателите на тези три комисии, че ни дадоха възможност да изнесем обща презентация – с колегите от МСА и ФК. Трите агенции пред вас се сътрудничат. Заедно ви представяме резултатите. Вече бе направена демонстрация на ползите от съвместните ни начинания за опазване на бреговете. На слайда, който виждате в момента, Има видеоматериал долу вляво, заснет от самолет. Самолет, който се използва по силата на рамковия договор, сключен през 2015 година за засилване на средствата за въздушно наблюдение на границите. Това е използвано в полза на задача 2, т.е. наблюдение по пилотния проект. Този рамков договор позволи 15 развръщания като цяло, голям брой летателни часове за наблюдение, свързани с дейностите на Frontex. Що се отнася конкретно до пилотния проект с колегите от двете агенции – ние използваме тези средства за борба срещу незаконния риболов. То е сътрудничество с ЕФКА от пролета на 2017 година се развръща тези средства. По-късно ще видим и друг слайд, на който ще видите, че не може да следим също така и замърсяването. Следва да се отбележа, че че въздушното наблюдение с множество цели има за цел да засили набор от средства за информация относно положението по външните граници и преди тях на Европейския съюз. Това, това доведе до създаването на нов екип за наблюдение, който е базиран в Варшава в този екип ние имаме най-различни представители на другите морски агенции. т.е. от Агенцията за контрол на риболова. Разбира се, има и представител на италианските органи, които участваха активно в операция Тритон. Имаме представител на националните органи, имащи отношение към бреговата охрана. Ние придобихме способността за оперативни действия. Например, за 6 месеца от използването на този летателен апарат, ние успяхме сами да отчетем 35 случая, които изискваха морска операция по спасяване. Така успяхме по-добре да идентифицираме мигрантските потоци от Тунис, които бяха слабо наблюдавани до момента. На следващия екран – няколко думи за сътрудничеството по линия на споделянето на способности. То намира конкретно изражение с Агенцията за риболова. Зоната по операция Тритон, оперативната зона по тази операция за наблюдение на границите, има интересни зони, свързани с борбата срещу незаконния риболов. По този начин ние констатирахме, че можем да използваме морските способности, които са разгърнати от Frontex, но също и въздушните способности, за да създадем една платформа в този случай за контрол на риболова. Като цяло Frontex развръща средно 20 плавателни средства и 10 на летателни апарати, включително и хеликоптери, които патрулират при тези операции, които се разгръщат най-вече в Италия, Гърция, Испания. Имаме 1200 гранични служители, изпратени от агенцията. По този начин ние можем да споделяме средства, които вече са финансирани от европейския бюджет. Можем да развърнем и допълнителни мисии, като мисията за контрол на риболова или пък мисията за контрол на замърсяването на околната среда. На следващия екран виждате общия брифинг, организиран от трите агенции в Рим – в рамките на операция Тритон на Фронтекс. Тук са и нашите колеги, командировани от Агенцията за контрол на риболова и Агенцията за морска сигурност. Що се отнася до пилотния проект, ние организирахме 20 е, общи брифинга, като този. И стана ясно, че това е нещо много важно, за да позволим на различните командировани служители да разберат нормативната уредба и целите и мисиите на двете други агенции. Всяка агенция, всяка мисия се придържа към съответния мандат, но се спазва и принципа за допълняемост. На следващия екран е едно от наблюденията, които бяха извършени – посредством плавателен съд, е, използван за операция Тритон. Става дума за товарене и разтоварване на риболов, за който се подозира, че е нелегален. Както виждате, високо е качеството на снимката. В оперативен план за Frontex се предвижда да предоставим подобен снимков материал на нашите колеги от Агенцията за контрол на рибарството. В рамките на пилотния проект имаме около 1000 наблюдени оперативни данни, като тези, които бяха споделени. На следващия екран друг вид проблематика. Това е снимка, заснета от хеликоптер, който се използва за операция Посейдон в Гърция. операторите на Frontex подозират незаконно замърсяване и предават снимковия материал и тази информация почти в реално време на колегите от Агенцията за морска безопасност. А нейна основна задача е именно да следи за замърсяването. Виждаме, че използването на хеликоптера за въздушно наблюдение по операция Посейдон позволи да извършим допълнителна мисия в полза на Европейския съюз и на държавите членки. На следващия екран имаме пример как борбата срещу трансграничната престъпност се води в рамките на операции като Тритон и Посейдон. Виждате тук прихващане на плавателен съд, натоварен с дрога. Сътрудничеството се реализира по няколко начина тук между различните агенции. Ние предоставяме на Агенцията за морска безопасност, информация за проследяването на плавателните съдове. Ние се сътрудничим с митническите органи, с полицейските служби, Европол. За да добиете малко по-конкретна информация за Frontex през 2016 година 1020 лица за за трафик на хора бяха задържани. 80 тона хашиш бяха прихванати и 14 милиона контрабандни къса цигари. През 2017 година имаме увеличение 156 инцидента от този тип, които бяха разгледани в рамките на дейностите на Frontex, в рамките на операция Идало, която се провежда между Испания и Марокко. И до сега 107 тона дрога бяха конфискувани. На следващия екран виждате друг пример за съвместно проведени дейности от страна на трите агенции. Става въпрос за операция по издирване и спасяване. Може би се спомняте, че в контекста на международното право всяко едно лице е длъжно да подпомага операции за издирване и спасяване. В нашия случай Агенцията за европейски грани... гранична охрана има нов мандат от октомври 2016 година. Има изрични разпоредби за операции по издирване и спасяване. Обичайната дейност е наблюдение на границите. Ние сътрудничим с, с Агенцията за морска безопасност и за контрол на рибарството. Но също така наш приоритет е да подпомагаме операции по издирване и спасяване, да провеждаме такива операции сами при необходимост. като имаме съгласуване от Центъра за такива операции. Обикновено при такива операции за наблюдение на границите на първо място е Международния координационен център, базиран в Рим, който има и други дейности, освен операции за издирване и спасяване. След като стане ясно, че става въпрос за операция по издирване и спасяване, Командването се поема от Италианското министерство на транспорта. Това е пример за Италия, но разбира се има и примери за Гърция и Испания. В Испания ние също помагаме при операции по издирване и спасяване. През 2016 година 90 000 деца са спасени в рамките на тези операции на Фронтекс. През 2017 цифрата е още по-голяма. 135 000 лица са спасени в контекста на обичайната дейност на Frontex или на пилотния проект, който представяме днес тук. На следващия слайд виждате друг пример за обмен на капацитети, способности и развитие на способности на европейско равнище – използваме новия мандат на Агенцията за гранична и брегова охрана. Ние придобиваме плавателни съдове. За момента това е дългосрочен договор за найем с националните органи от държавите членки. Виждате за Гърция първия плавателен съд, който се използва от Frontex Европейската гранична и брегова агенция го използва Frontex. Имаме европейски екипаж на борда на този съд. Седем националности работят заедно. Това е един вид своево пилотен проект в рамките на пилотния проект. Този тип капацитет може лесно да се обменя за в бъдеще, за да се засили капацитета на другите агенции, като Агенцията за морска безопасност и контрол на риболова, за да могат да използват е, този капацитет като платформа. Както виждате, една агенция може да предложи платформи за други дейности на други органи. На следващия екран извлечените полки, както вече спомена Марко, има над 300 национални органи, които по един или друг начин изпълняват функции свързани с брегова охрана. Това, което научихме по време на пилотния проект е, че нашето тристранно сътрудничество, съвместните ни дейности между трите агенции, Frontec, ФК и МС, помогнаха и на държавите членки да добият по-добро разбиране за резултатите, които се реализират и могат да бъдат реализирани на европейско равнище. Само искам да подчертая, че става въпрос за реални дейности в реално време, не за фиктивна изкуствена среда – Виждаме, че има и разходоцелесообразност, защото, както може да видите при резултатите, всъщност ние успяхме да действаме в най-различни законодателни области, всяка агенция в рамките на своите правомощия. Благодаря. А сега ще дам думата на колегата. L'occasion aussi, comme mes collègues, de, de remercier les Използвам възможността да благодаря на колегата и също така и на председателите на комисиите е, по рибарство, по е, транспорт е, и останалите присъстващи. Както посочи има колега, един от важните елементи на този пилотен проект е синергията между отделните агенции. Вие виждате, че от лявата страна е, представяне на рибарството от е, дясната страна е, са представени зоните на опериране във връзка с бреговата охрана. От дясната страна може би изглежда това като дейност, която е установена от Frontex и това е изключително интересно за работата на Европейската агенция за контрол върху рибарството. Ние виждаме, че тук сме в фаза на събиране на данни и това всъщност се базира на дейността на ЕМСА, Европейската агенция за морска сигурност, която извършва дейност, наричаща се Марсо и това дава възможност за обмен на снимки. Е, освен това, искам да посоча, че Операциите от страна на Фронтекс бяха изключително важни във връзка с контрола върху рибарството. В рамките на тази операция ние имахме съвместни действия с морския патрул, а също така и с въздушната охрана. А, това се дължи и на сътрудничеството между държавите членки, не само координация, но и на европейските граждани. Аз искам да посоча, че е особено важна една операция, проведена пред януари и това беше повод да се реализират мултиспецифични операции, контрол на границите и контрол на либарството и всъщност ние получихме техническа подкрепа и информация е, от е, органите за брегова охрана и контрол на рибарството на България и Румъния. Е, четвъртата задача, която беше описана от господин Леджари, тук мога да посоча, че без оперативни действия, без оперативно разгръщане на корабите на Фронтекс, нямаше да бъде възможно да се реализират операциите на Агенцията по рибарство. И е, също така мога да кажа, че има участие в една въздушна акция. Раба... Участвахме в съвместни операции в зоната на действие на Фронтекс е, в Централното Средиземноморие Тритон и също така в източното Средиземноморие. Както посочих, е, както се нарича на английски сайтингс, е, бяха е, установени 862 е, и обекта. Що се отнася до останалото, аз искам да посоча една мултиспецифична операция, проведена през май 2017 година Дейностите на Frontex, FK и EMSA бяха изключително важни по отношение на дейностите на Коперникус. И третата задача всъщност това е, е свързана задача с е, капацитета и се състои в разработване на общ подход за събиране на информация и ние в случая можем да посочим, че има референтна таблица различни е, теми, свързани с дейността на бреговата охрана. И накрая Искам да посоча нещо във връзка с организацията на агенцията, която може да допринесе до тези общ... за тези общи знания и е, за това бяха разработени съответни инструменти, документна база, кой... която вече съществува и други. И тук трябва да се подчертае, че особен интерес е, беше отдаден на информацията, на персонала и е, държавите членки в рамките на системата за наблюдение. Обучението на персонала, тук е, вие виждате, е, че това го поставяме в основата на нашите мисии, извършва се и подкрепа на държавите членки, но това е критична точка, която е изключително важна, за да се подобри оперативната съвместимост на агенциите чрез обмен на персонал. Искам да посоча, че а, е, тази дейност номер 3, която се ръководи от Евка, ние значително допринесохме за натрупване на капацитет и е, то по отношение на е, натрупването на информация и е, на обмена на персонал. Също така ние проведохме някои общи информации и обмен, акции и обменихме информация. И сега за този пилотен проект е, искам да кажа няколко думи е, по-скоро в хоризонтално равнище. Е, повечето действия проистичат от общата политика в областта на рибарството и въобще от общата политика, координация на действията на държавите членки и около 100 от дейностите всъщност проистичат от международни договори. Искам да посоча, че сътрудничеството и оперативната съвместимост на агенциите беше реализирана в рамките на, на пилотния проект и всъщност ние включваме държавите членки и Европейската комисия. Мога да бъда горд с този екип, е, който е много открит, е, много гъвкав е, по отношение на културния обмен също. Ние искаме да проверим валидността на тази ефикасна инициатива на бъдещите действия и това в рамките на обучението оперативната дейност и бюджета. Що се отнася до бъдещето, сътрудничеството между агенциите е, продължава да се развива много добре и да се засилва в четирите е, оси на първоначалното сътрудничество. Е, споделяне на капацитет, на информация, управление на данни се добавя още една задача, която е пожелание на съзаконодателства е, оценка на риска и е, оценка на заплахата. Става дума и за едно административно сътрудничество, което да даде възможност за по-добро взаимодействие и е, това в обхвата на рамковия договор. Също така тристранна конвенция беше сключена и всяка агенция, е, нейният управителен съвет участва в него. Съгласно на това е, тристранно работно споразумение беше подготвен е, годишен план за действие и се спазва тук функционалния интегритет мисиите, които бяха посочени от законодателя, е, в тях участват и е, е, единици от бреговата охрана на държавите членки, които действат не само на национално равнище и всъщност много добри са резултатите. Беше проведен и консултативен съвет от агенциите и е, това във връзка с изготвянето на стратегически е, годишен план. Това дава възможност да се укрепи е, бреговата охрана на Европейския съюз. Нека да не забравяме, че европейските граждани, които всъщност са, са основната цел на нашата мисия. Благодаря. Много благодаря на тримата изпълнителни директори за много интересните им изказвания много е, живо и ясно бяха представени темите, като имам предвид, е, че е много ограничено времето ни, а и трябва да се предвиди време за отговори и коментари. Предлагам да започнем с господин Пабрикс, който е докладчик е, по тази тема и след това ще дам думата на госпожа Дели, която е председател на парламентарната комисия по транспорта. Първо господин Пабрикс. Благодаря, благодаря на уважаемите изпълнителни директори. Благодаря, че дойдохте да споделите информация, въпреки че е националния празник на Латвия. Някои наистина поставят европейското измерение преди всичко. Благодаря ви за възможността, е, за участието е, във вашия семинар в началото на лятото в Лисабон, защото съжалявам, не се, чувства добре, не се чува добре е, микрофона на оратора. Има технически проблем с микрофона, казва председателя. Има и смущения. Нямаме време, трябва да продължа. Разбира се, виждаме как трите агенции Frontex, EMSA и ЕФКА работят в взаимодействие, защото има в голяма степен припокриване. Имам няколко въпроса. Първият ми е какво следва от тук нататък? Чухме няколко думи в края на последното изказване, но какво предвиждате е, от гледна точка на взаимодействието с държавите членки? Защото все пак основната отговорност пада на плещите на държавите членки. Обменът на информация и разпространението на добра е, практика предвижда ли се да обхване и е, непосредствените изпълнители по отношение на борбата с контрабандата, каналджийството, проблеми, с които се сблъскваме по нашите граници всекидневно. Вторият ми въпрос е на основата на практиката можем ли да направим някои изводи за правната рамка? Има ли някакви какви предложения, как е, ние като парламентарна комисия можем да ви помогнем за усъвършенстване на правната рамка по отношение на изпълнението на онези препоръки, които бихте формулирали на основата на полките от е, изминалата година и половина. Полки, които имат значение за целия Европейския съюз. Тук става дума не просто за сътрудничество между три агенции. Вие изграждате една среда на сигурност и доверие за всички нас. Да, партньорството наистина е важно, ЕМСА е и в ресора на транспортната комисия, затова се радвам, че е тук и нейният председател. Госпожо Дели, имате думата. Благодаря. Уважаеми Клод, уважаеми колеги, наистина е истинско удоволствие да присъстват при нас директорите на, тримата, на трите европейски агенции, които посочиха, е, не само една добра координация, те показаха това и такава координация ни е необходима. Това е истинско сътрудничество, не просто координация и то тясно сътрудничество, така че да се постигнат най-добрите резултати за Европа тъй като множество мигранти продължават да пресичат европейските е, води по опасен начин и излагат е, собствения си живот на опасност, ние трябва да си помислим по тези въпроси, защото настоящото предизвикателство оказва въздействие също върху работата, но и върху ролята на различните агенции на Европейския съюз и в частност тези агенции, чието представители са при нас днес. Като председател на Комисията по транспорт, аз познавам много добре работата на Европейската агенция по морска безопасност и съм много доволна, че господин Мюлю е тук при нас. Ние го каним редовно в нашата комисия. Разбира се, ще продължим да го правим и в бъдеще. Той винаги е добре дошъл. работата, която извършват агенциите е много професионална. Ние проявява, трябва да спазваме морската регламентация в Европейския съюз и освен това те предлагат техническа помощ и научна помощ за гарантиране на високото ниво, единното и ефикасно ниво на сигурност и безопасност в морето. Това е една агенция, която е в непрекъснато развитие. Нейният мандат беше ревизиран до сега пет пъти. Това, разбира се, не е факт, който може да се пренебрегне и с новите задачи след всяко ревизиране е, те разширяват своята дейност и всъщност е, е, те в момента изпълняват и функции на брегова охрана. Наистина, Искам да посоча, че е, бюджетът е, за всяка от тези дейности е, не е предвиден и въпросът е най-вече от бюджетен характер. Трябват допълнителни ресурси. Аз мисля, че това е нещо, което не трябва да забравяме, защото трябва да рабо... когато работим по новата финансова рамка в рамките на наблюдението и споделянето на информация резултатите са наистина в съответствие с приятите цели. Вие отново посочихте използването на нова технология и на нова система като дроните или пък програмата Коперникус, която дава възможност да се обменят морски снимки глобал, в глобален план – и аз мога да ви кажа, тъй като в този момент ние регламентираме Европейската агенция авиационна агенция, въпроса за дроните може да бъде полезен във всички случаи да представлява един от отговорите в рамките на този дейност. Да речем, когато става дума за горивата или когато трябва да се локализират е, е, кораби, които са в опасност. Колкото е, по-бързо ние реагираме, толкова по-бързо ще можем да спасяваме човешки животи. Господин председател на тази комисия, Либе, уважаеми Клод, аз наистина съм много щастлива, че в рамките на тази комисия ние сме възможни да обединим не само три комисии и да поканим представителите им сред нас, но и да координираме нашите действия за бъдеще, така че ви пожелавам успех и още повече е, синергия във вашите действия. Е, разбира се, на национално равнище, но не трябва да забравяме нещо, което понякога ни създава трудности. Трябва да се каже, че националните органи, европейските органи, е, които се занимават с брегова охрана, наистина трябва да координират действията си и го правят. Благодаря. Uh, Благодаря. Не зная дали някой от Комисията по рибно стопанство присъства. В такъв случай само двама колеги ще имат възможност да се изкажат, защото наистина нямаме време. И а, е, това ще бъдат а, е, а, е, Сепок и Гризбек. Госпожа Бирге Ципел, благодаря Клап. Искам първо да благодаря на представителите на трите агенции за подробното представяне и аз мисля, че на всички стана ясно какви синергийни ефекти действително съществуват. Искам още веднъж да се върна към първоначалното изказване, защото мисля, че този проект беше стартиран поради е, снимките, които видяхме през 2015 година. И аз искам съвсем накратко да посоча, че снимките от 2015 година е, възникнаха, бяха направени, защото държавите членки и агенциите не положиха усилия да намерят пътища за отстраняване на причините за принудително бягство и не направиха също нищо за да се справят с очаквания брой бежанци в Европа. Аз мисля, че е, тук има още много какво да се направи това като встъпление, защото всъщност имам един конкретен въпрос към представителите на трите агенции. Ако им и след като имате възможност много точно да проследявате кои кораби се движат в Средиземно море, по какви маршрути пътуват, какво точно се случва, когато, например, Агенцията по контрол на рибарството види лодка върху която има бежанци, какви са следващите стъпки, какви действия предприемате. И второ, когато установите, че точно в момента кораб с бежанци напуска либийските брегове. Какво се случва? Кой бива информиран? Какви са следващите стъпки? И трето, има ли някакво развитие предвид ситуацията в Европа? Либийския бряг сега да се контролира по-често по отношение на движение на морски съдове. Благодаря. Mr. Um, question and your question, Birgit, indicate that... Господин Пабрикс, вие казахте, че наистина е жалко, че разполагаме с толкова малко време, но това е факт. За това само госпожа Гризбек може да се е, изкаже сега. Благодаря, господин председател. Благодаря и на директорите на агенциите, че са сред нас, за да ни представят този доклад и то още в понеделник, в началото на седмицата. За съжаление, първия ден не всички присъстват тук, но въпреки всичко аз смятам, че направените презентации са много интересни. Споделяне на информация, обединяване на различни инструменти и средства. Това е истинска оперативно, истинско оперативно сътрудничество по моретата и океаните по-скоро отколкото по суша. Аз мисля, че това е истинска добавена стойност за държавите членки, но също така и за европейските граждани. И е, мога да кажа, че това като че ли не се осъзнава добре от гражданите, как се прилагат европейските инструменти, особено когато се извършват концентрирани действия във връзка с рибарството и бреговата охрана. Проблемите с спасяване на хора в морето се превръща в един изключително тежък проблем по цялата планета. Аз мога да кажа, че в Индийския океан съществуват външни граници на Европейския съюз. Става дума за остров Реунион. Видях как работят екипите колегите там, които работят също и по контрола на рибарството и пред пазване на околната среда. Рибарските кораби са европейски кораби и те би трябвало да следват всички указания. Спасяването в морето, всъщност е, в е, Коман, Майот, е, ние не говорим за това никога, но там има също десетки хиляди души, които намират смъртта си в морето. Ще бъда кратка, тъй като вие вече отговорихте на някои от въпросите. Обучението, дали обучението е общо, вие отговорихте аз имам два малки въпроса. Първия е, е по-скоро от бюджетен характер беше предвидена сума от 67 е, милиона евро за създаване на обща служба. И е, колегата говори за това и вие във вашата презентация също говорихте за системата на дрони. Дали в различните презентации този аспект на тази обща служба за системите аеронефти и пилота се, е, намир, са включени в пилотния проект или това е нещо, което ще се развива паралелно. Аз мисля, че е, това е оперативно, от, е, по това се работи от 2010 година, тъй като става дума за пилотен проект. Вие би трябвало да представите резултатите, ефективността. Е, в момента искам да попитам какво ще бъде бъдещето по-нататък, след като приключи пилотния проект. Дали ще продължи този процес на сътрудничество, е, който е толкова успешен и или пък е, ще оставим само до тук и няма да направим нищо. Благодаря. Благодаря. Е, сега искам е, да дам думата и на тримата. Много се радвам, че идвате в екип, защото са комплексни всички въпроси. Разговаряхме с координаторите, с членове на финския парламент и неизменно стои въпроса как работи бреговата охрана, как се охраняват границите. Това е първостепен въпрос, а виждам, че тук има специфични аспекти, като например състоянието на околната среда, рибарството, пресичането на незаконните миграционни потоци. Много големи са очакванията на гражданите. Е, цялата тази е, функция за е, брегова охрана обхваща най-разнообразни дейности. Работите ли в партньорство с държавите членки? И в какво се изразява вашето партньорство с тях? Може би така заключителни бележки от всеки един от е, тримата, е, като в е, хода на изказването вие преценете на кои въпроси ще отговорите. Господин Мюлю, може би в реда, в който се изказахте. Благодаря много, господин председателю. Благодаря ви за отправените въпроси. Наистина, Сигурно има големи очаквания от страна на държавите членки и заинтересованите страни за тази цялостна функция по бреговата охрана. Изключително важно е за всички тях. Трите агенции имаме тристранни работни споразумения, където съвсем ясно е посочено как сътрудничим, как централите ни в съответните държави членки взаимодействат, как споделят информация. По такъв начин се развива сътрудничеството ни в различни области. Искам да подчертая, че всяка агенция има различна целева група заинтересовани страни в е, отделните държави членки според е, ресора си. Ние сътрудничим, за да можем да използваме по-пълноценно наличните ресурси – но всяка от агенциите запазва своята целева група във взаимодействието с държавите членки. Има ясно разграничение в това отношение. Благодаря. Заповядайте. I don't know if I reply in French or in English. Uh, la, le fait est que nous avons néanmoins mis en place. В оперативен план ние введохме изпълнителен комитет или изпълнителна група за Средиземноморието за оперативното развръщане експертите на държавите членки за контрола на границите и риболова. Следват един протокол за разполагане това започна през 2016 година, когато започнахме да сътрудничим по пилотния проект в зона Тритон, заедно с Frontex и с агенцията за контрол на риболова. И мисля, че този процес бе много ефикасен. Благодаря, ако обичате и вие, господин Бочери. Във Frontex, ако забележим, че има кораб с мигранти, който се намира в близост до брега на Либия, можем да предадем тази информация на държавите членки. Но агенцията като такава няма никакви контакти с Либия. Ние можем само да дадем информацията на държавите членки. Що се отнася до следващите стъпки от пилотния проект, разбира се, сътрудничеството бе много добро между трите агенции, но също и между различните органи, които имат функции за брегова охрана. От гледна точка на управлението на границите, не трябва да забравяме, че това е средство за оптимизация на работата на правилагащите органи в морето – когато се сблъскаме с трансгранично престъпление, разполагаме с, с това средство за сътрудничество с Агенцията за морска безопасност. Както вече казахме, понякога можем да разкриваме престъпни дейности в контекста на е, незаконния риболов, ние получаваме тази информация, можем да използваме в работата си с митническите служби на държавите членки, но и на двустранни начала с Frontex и Европол. За мен това е един вид зародиш на това, което може да стане заедно с държавите членки и националните органи. А именно една съвместна публична служба, където се зачитат правомощията на партниращите агенции, европейски или национални, и се поставя акцент върху споделят на информация, на капацитет, обмен на информация в реално време, защото ефикасността, решаването на проблеми, възпирането на трафиканти, е, решаването на проблеми с замърсяването на околната среда, издирване и спасяване изискват бързи действия. Оперативната съвместимост на капацитета е от особено значение и този пилотен проект ще ни помогне да определим общи стандарти, стандартни оперативни процедури и технически стандарти – през следващия месец ще се срещнем с националните органи в контекста на Европейския форум за гранична охрана, брегова охрана. Ние ще проведем контакти и на регионално равнище където също можем да реализираме по-конкретно сътрудничество. Това са моите очаквания. Още веднъж искам да благодаря на депутатите за вниманието, за доверието, което бе оказано на трите а, страна на трите комисии. Искам да благодаря на Европейската комисия за подпомагането. Искам да благодаря на Марко и Паскал, разбира се, и на нашите съвместни екипи за чудесното сътрудничество. Благодаря. Thank you very much. Um, We don't do enough of that in Libya. We should start more often. Благодаря. Трябва по-често да правим това в нашата комисия по граждански свободи. Метафорично ръкопляскане за всички. Благодаря и на тримата изпълнителни директори. Беше много хубаво да научим за сътрудничеството. Благодаря за интересната презентация, в която бяха очертани предизвикателствата. Господин Леджери спомена какви са и бъдещите мерки към които проявяват докладчиците голямо внимание. Искам да благодаря и на председателя на Комисията по транспорт за присъствието. Надявам се, че ще обсъдим отново тези въпроси в бъдеще с тримата изпълнителни директори. Да видим как стоят нещата след три месеца, например. Благодаря още веднъж за участието в дебата. Uh, а колеги, сега бързо минаваме на следващата точка от дневния ред, точка 5, спогодби за реадмисия. If I could just ask colleagues to come to the front on... Ако обичат е, колегите да дойдат отпред на президиума за предстоящата точка.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 Okay, colleagues, if we're ready, um, we are um, running over time. Колеги, ако сте готови, тъй като времето напредва да минем на следващата много важна точка. И така сега ще проведем редовната оценка от страна на нашата комисия за състоянието на спогодбите за реадмисия. Тук е Саймън Морджи, който ще изнесе една презентация. Само няколко думи от моя страна по темата. Саймън Морджи дойде на заседанието на нашата комисия на 7 септември. Проведохме размяна на мнения за изпълнението на спогодбите за реадмисия и преговорите. Както може би знаете, написах писмо до комисаря преди няколко седмици, където изразих нашите притеснения, че е, се използват все повече тези инструменти, които не възприемат законодателна форма в областта на сътрудничество с трети страни. Аз също така визирам в моето писмо съобщението на Комисията за Европейската програма за миграция, който посочва, че паралелно формалните преговори, на формалните преговори Европейския съюз ще продължи да се стреми към неформални договорености, като стандартни оперативни процедури. Тези договорености с трети държави са от особено значение за нашата комисия, тъй като те могат да лишат Европейския парламент от неговите правомощия по член 218 от договора за Европейския съюз. Но те могат да доведат до ренационализация на европейските политики. Това е писмото, което написах. То бе съвсем ясно. Само на последното съседание засегна доста интересни въпроси. Радвам се, че той е отново тук, за да ни даде актуална информация. Само напомням, че заседанието е открито. А сега ще дам думата на Саймън за експозето. Уважаеми депутати, благодаря. Радвам се, че отново съм при вас днес, за да обсъдим едно от най-големите предизвикателства за управлението на миграцията, а именно връщането на лицата, които имат, няма, няма право да пребивават в Европейския съюз и задължението за страните по происход да ги приемат обратно. Първо искам да приветствам гостите от националните парламенти на Тунис и Марокко, наши партньори в управлението на миграцията. Миналия път забравя да напомня колко важно е Европа да продължи да се бори за закрилата. Така че няколко думи за по-общата ни стратегия. Искам да подчертая, че връщането и реадмисията не са основната цел на стратегията. Нашата цел винаги е била стабилна и прогнозируема рамка, правилния баланс между солидарност, отговорност, между ефикасност и справедливост. Това ще ни позволи в Европейския съюз да сме сигурни, че е, даваме възможности за закрила на лицата, които се нуждаят от нея. За да се справим хуманно и ефикасно с това предизвикателство, още по-важно е да възприемем комплексен подход. Ние разгледаме с вас реформата на Европейската система за убежище за управление на миграцията по силата на партньорството в и извън Европейския съюз. Тук чухме презентация на Фабрис, който работи с партньорски държави за защита на външните граници. Полагат се усилия за, за подобряване на закрилата на мигрантите. Има усилия и, и насочени срещу трафикантите мисля, че вече има някакви резултати, както видяхме миналата седмица. Работим в тясно сътрудничество с МОМ и Върховния комисариат за бежанците, за да подпомогне доброволното връщане. Либия е в светлата на прожекторите през изминалите седмици. Искам да подчертая, че близо 4000 мигранти и над 200 разселени либийски семейства получиха медицински грижи и основна помощ. 14 000 мигранти също получиха помощ. Искаме някои центрове с ужасяващи условия да бъдат закрити. 15 000 мигранти, включително над 10 000 от Либия, успяха да се възползват от проекти за подпомагане на доброволното връщане. Има проекти с Либия и нейните съседни държави да помогнем на мигрантите да се връщат в Либия. Видяхме един пример с спешна евакуация на лица в Тунис. Ние работим и по основните причини. 2 милиарда евро е финансирането за програми по Европейски доверителен фонд за Африка с цел подобряване на стабилността, устойчивостта, насърчаване на економическото развитие. Сега имаме план за външни инвестиции Постигнат сериозен напредък по разселването. 34 000 са обещаните през заселване, което е доста добра бройка за намаляване на незаконните опасни пътища, осигуряването на безопасни коридори. Казвам това, защото моята основна тема е, че работата на комисията няма за цел да превърне Европа в крепост. Ние се опитваме с всички тези мерки да останем безопасно убежище за тези, които се нуждаят от закрила. Но за да спазваме нашите стандарти, да осигуряваме закрила за тези, които са в нужда, трябва да погледнем и другата страна на монетата. Тези, които след като бъде извършена индивидуална оценка в зачитане на техните хуманитарни права се окаже, че не отговарят на изискванията за закрила. Тези, които нямат право да останат, трябва да бъдат върнати. И така стигам до темата на предизвикателствата. Предизвикателствата свързани с реадмицията и, вър... и връщането. Това е сериозно предизвикателство и се остава такова. Това се потвърждава от статистиката. Само 36% от незаконните мигранти след индивидуалната процедура за убежище и постановяват решение за връщане се връщат на практика. И има предизвикателства, свързани с работата на системите за връщане в държавите членки. Приветствам факта, че сте насрочили дебат по тези аспекти за следващата седмица. Що се отнася до комисията, ние подпомагаме държавите членки и техните усилия да пред... преодолят вътрешните пречки пред връщанията. Искам да кажа, че доброволното връщане продължава да е предпочитания вариант за Европейския съюз. Ние предоставяме сериозна финансова помощ на държавите членки, за да помогнат на хората да се върнат доброволно. Има няколко случаи, когато това се финансира директно от фонда за убежището и миграцията. Ако разгледаме данните, които се предоставят от държавите членки, получени преди заседанието, те са доста обстойни данни за връщането. Надявам се, че това удовлетворява искането, което бе направено миналия път, когато се вива вашата комисия. Както вече казах, ако искате допълнителна информация по тези теми или по някои други, ние може да я предоставим. Както виждате, има леко увеличаване на доброволните връщания. 39 000 през 2015, 46 000 през 2016. Но тук е една от причините за увеличението на доброволното връщане е перспективата за пронудително връщане. Тя също стимулира хората да се връщат доброволно. Можем да кажем, че доброволното връщане в редица случаи няма да е факт, ако няма угрозата от принудително връщане. Държавите членки много често все още срещат липса на сътрудничество от страните на происход и компетентните органи там. Да цитирам някои примери. Когато лицето, което се връща е, е без валиден паспорт, държавите членки трябва да поискат консулските служби на неговата държава да му издадат е, поспешно с документ за пътуване. Когато гражданството не е ясно, понякога е необходимо да се проведе разговор. За тези две стъпки се нуждаем от сътрудничество от страна на партниращите държави, но това е трудно много често. Някои консулски служби просто не идентифицират своите граждани, ако смятат, че има възможност за принудително връщане. Това е не само незачитане на правото на държавите членки да решават е, кои могат да пребивават и да останат на нейната територия. Това поставя под съмнение и задължението на нашите партниращи държави да приемат обратно своите граждани. Те са длъжни да приемат обратно своите граждани. И що се отнася до партньорите от субтропическа Африка, там имаме споразумения, като споразумението от Кутоно, член 13, който ясно определя правното основание. Това си е един вид спогодба за реадмисия за страните от АКТБ. Много често се нуждаем от практически механизъм, който да позволява подобна реадмисия. Това го казвам изрично, защото отчасти това обяснява защо често трябва да прибягваме до незадължителни договорености за реадмисия, с които се изпълняват правните разпоредби на член 13 от спогодбата по Котон. Не се създават нови права и задължения, а това са по-скоро оперативни процедури, които имат за цел да създадат структурирано сътрудничество за реадмисия на граждани съгласно съществуващите международни задължения. Ако някой от депутатите иска повече информация за резултатите от тези механизми, с удоволствие ще ги обсъда с тях. Предпочитания вариант за комисията винаги е при възможност да има правни задължения, които съществуват и се засилват чрез конкретни спогодби за реадмисия. Това не винаги е възможност, както вече казах и миналия път, с някои от партниращите държави, като се има предвид деликатните политически проблеми в страните по происход. Когато трети държави не искат да изключат спогодба по реадмисия, ние трябва да проявим конструктивен подход и гъвкавост и да акцентираме върху постигането на резултати, като спазваме напълно международното европейско право и правата на съответните лица. Това доведе до някои резултати през 2017, според мен – а сега малко повече подробности за напредъка страна по страна, включително и за тези, за които имаме административни механизми и тези, при които имаме по-формални спогодби за реадмисия. Ще започна с двете страни, посочени в заглавието на точката днес, а именно Мали и Афганистан. Ще започна с Мали. Това е добър пример за политически проблеми, които изискват деликатност от страна на Европейския съюз. Както може би си спомните, Мали се оттегли от на оперативни процедури за реадмисия през декември 2016 година след неточното отразяване в медиите за подписването на официално споразумение. Всичко бе задействано от неточни туитове те подчертаха, че не е изключено официално споразумение, че няма такова, но искам да кажа, че властите в Мали много добре работят с нас относно улесняването на доброволното връждане на граждани, блокирани в Нигери и в Либия. Но няма допълнителен напредък по отношение на намирането на начин за реадмисия на малийски граждани е от проблема миналата година. Т.е. нямаме спогодба или договорност за реадмисия с Мали към този момент. Относно Афганистан, изпълнението на програмата за съвместния общ път между Афганистан и Европейския съюз е задоволително от влизането в сила през а, октомври 2016 година имаше 19 чартерни полета с 287 лица, които са върнати. Държавите членки са принципно доволни от сътрудничеството с Афганистан. Намерена добра платформа за обсъждане на практическите пречки пред сътрудничеството. Перспективата за принудително връщане също е един от факторите, заради които общия брой върнати лица в Афганистан бележи ръст от 1500 през 2015 до 8325 през 2016. Наблюдава се сериозен спад на пристиганията на незаконни мигранти от Афганистан от около 54 000 през 2016. Имаме спад до близо 4 000 за периода януари-октомври до момента. Бангладеш Тя е на основно място след Африка малко под 9000 пристигнати лица от началото на 2017 година. През септември Комисията Европейския съюз договориха стандартни оперативни процедури с Бангладеш, които да позволяват установяване на самоличността и връщането на лица, които нямат разрешително за пребиваване, нямат основания за убежище. Доклад за напредъка ще бъде изнесен в началото на до година. Гвинея сходене на напредъка. 12 милиона са жителите. През последните две години тя е на основните три места. При Централно-Средиземноморския път. Връщанията са 5% само, но през юли се споразумяхме за добри практики, за ефикасното осъществяване на процедурите по връщане, което позволява да започнат първите връщания по този механизъм. По-подробна информация ще получите след като наберем данни за връщанията. Относно Етиопия, сътрудничеството за установяване самоличността е много трудно. Често Етиопия отказва да приеме обратно свои граждани, освен ако те не се съгласят да се върнат доброволно – ние работим активно с Етиопия през последните месеци. Сега мисля, че вече има добри практики за връщане, които ще позволят постигането на напредък. Те в момента се обсъждат с етиопската страна. А някои от другите основни африкански страни на происход, брега на Соновата кост, на трето място по происход на незаконни мигранти, процента на връщане на нейните граждани е нисък, само около 5%, както виждате. Нямаме обратна връзка от брега на Слановата кост за намирането на решение за увеличаване на връщанията. И с Гана също искаме да работим с нея, тъй като има постоянно увеличаване на незаконните мигранти от Гана през последните години. Ние предложихме да се намери практическо решение, което да отчитат проблемите на нашия партньор, но все още изчакваме обратната връзка, отзвук от Гана. Същото и след демократичните промени в Гамбия. Ние също водим дискусии с Гамбия, за да се намери някакъв сходен механизъм. Относно АКТБ, член 13 от спогодбата о Кутуно е правното основание. А сега съвсем накратко за тези райони, по които имаме официални спогодби за реадмисия – актуална информация за това, което стана от 7 септември до сега. Пакистан през септември имахме обща комисия за връщанията с Пакистан. Проведохме добра дискусия с Министерство на вътрешните работи, най-вече относно необходимостта от съществен напредък за намаляване на някои от заварените случаи. Все още има много пакистански граждани, мисля, че има добра воля, очакваме добри резултати, най-вече чрез електронната платформа, която се въвежда с Министерство на вътрешните работи. Тя ще помогне да се ускори процедурата за разглеждане на кандидатствания за реадмисия. Мина пилотния етап относно страните от Западните Балгани и Източното партньорство. Ще бъда съвсем кратък, тъй като няма много време. Има много висок процент на връщания за Украина 84%, за Западните Балкани процента е сходен, в някои случаи даже надхвърля 100%, което означава, че се връщат и заварени случаи, които са изостанали от минали години. Същото въжи за Македония, така че като цяло сътрудничеството с Западните Балкани е образцово, що се отнася до връщането на лица. Това може да се каже и за Молдова, а накратко Тунис. Много се радвам, че тук е, имаме колеги и приятели от е, Тунис и е, тази държава е много важна за нас, защото ако погледнем данните за пристигащите в Италия само за октомври, тунизийски граждани около 2788 или близо 50% от всички новопристигнали в Италия през октомври. Имаме нов кръг е, преговори е, с Тунис. Той е, е планиран за 28 ноември, четвъртък, за да проведем преговори по облегчаване на визовия режим и подписване на споразумение за реадмисия. Ще ви уведомя своевременно. Преговорите с Нигерия започнаха през октомври 2016 година, но все още са в задънена улица. С удоволствие ще ви дам повече подробности. Тук съвсем е, бегло штрихирам е, положението. В заключение мога да кажа, че никак не е лесна задачата ни да ангажираме интереса на третите страни към преговори, за да се подпишат официални споразумения за реадмисия. Нашият подход е и трябва да продължи да бъде основан на споразумения за партньорство, както и на основата на индивидуални стимули, съобразени с особеностите на съответните страни, защото те ще отчетат съществуващото в тях положение и предизвикателствата по отношение на недостигащия им капацитет. В заключение искам да потвърдя още веднъж, че винаги, когато са ви необходими е, каквито и да било данни е, или информация за състоянието на преговорите или споразуменията, аз съм готов да предоставя всички необходими подробности някои от тези въпроси са деликатни, тогава може да проведем при закрити врати заседание. Благодаря, приветствам депутатите от Тунис и Марокко. Ще дам думата на някой от вас, след като чуем изказванията на депутатите от Европейския парламент – Нашите колеги са тук в рамките на седмицата посветена на Африка. Имам записали се доста оратори е, по тази важна тема. Всеки, който е записан, разполага с кратко време. Ето това е списъка. Саржентини, мисис Бьорк, мисис Грапини и мистер Ленарс. Okay, that's it. Чухте имената на записалите се оратори. Докладчика не иска да вземе е, думата. Чухме отговорите на господин Мордио. Започваме с госпожа Олмайер. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря за този толкова задълбочен анализ и за повторното систематизиране на договореностите с държави, с които не могат да бъдат сключени споразумения. Е, 34 000 връщания, това наистина е окоръжаваща цифра. Виждаме, че вървим напред. Всички ние знаем, че е една основана наред политика на връщане служи и за това, ако правилно съм ви разбрал, е, ла ще ви помоля пак да поясните, но е, тези връщания се базират и на доброволен принцип, т.е. те са доброволни и вие провеждате съпътстващи мерки при доброволното връщане. Наистина, бихте ли казали какви конкретно са тези мерки? Искам да засегна един проблем при темата връщане. При нас лица които са влезли на територията на страната незаконно и им предстои връщане или пък биват подканени да напуснат страната, съвсем целенасочено стават обект на контакти от страна на бивши кръгове от трафиканти и се превръщат в жертва на криминални структури, на престъпни структури, които се опитват да се възползват от тяхното положение, че трябва да се връщат от една страна в своите държави. От друга страна, те не искат да направят това, така че стават удобен обект за набиране в определени браншове на организираната престъпност, за да бъдат използвани за престъпни действия. Бихте ли дали някакви данни, дали има подобни мерки, които да пречат на злоупотребата на такива лица за престъпни цели и също така да противодействат на тяхното укриване. Благодаря. Не забравяйте не повече от две минути. Имате госпожа Кенге. Благодаря. Клод. Бих започнала с думите, че Чухме е, логиката, която оправдава е, връщанията, особено когато имаме предвид правомощията на парламента. Политиката на връщане и реадмисия трябва да е интеринституционална. Е, сътрудничеството с третите страни в никакъв случай не трябва да намалява ролята на парламента. Това подчертавам като изключително важен въпрос. Затова благодаря за отзивчивостта на нашите партньори да дойдат и да споделят информация. Но това не може да бъде нашия начин на работа. Такъв модус операнди е неприемлив е, за нас, защото имаме отчаяна необходимост от повече Европа, повече европейски суверенитет, защото не, не е възможно а, е, да решаваме проблема с неформални а, процедури, с неформални споразумения, които не могат да гарантират, че ще бъдат спазени правата на човека. И веднага искам да задам два въпроса за напредъка с Нигерия, Йордания и Тунис. Как обяснява комисията задънената улица, до която са стигнали преговорите с тези страни? Казвате, че сте удовлетворени от напредъка с Афганистан. Но какво е, точно ви удовлетворява? Какви са ефективните гаранции, че ще бъдат изпълнявани споразумения за реадмизия? Имаме, имаме ли последващи мерки? Е, какво се случва с доброволно завърналите се? И в заключение искам да попитам, има ли гаранция, е, че когато се е, върнат в страните си, те няма да се опитат в друга европейска държава да се върнат обратно в Европейския съюз? Благодаря ти, Сесил. Госпожа Индвелт. Да, благодаря, господин председателю. Съвсем логично би прозвучало хората, е, чието заявления за закрила са отхвърлени, да се върнат в страната на происход. Тук всички сме съгласни. Но според мен действителността е доста по-сложна и вие подсказахте това. Е, Сесил Киенге посочи проблема. В задънена улица е, с преговорите за подписване на споразумения с изброените от нея страни. Защо е така? Ние разполагаме с доста лостове за влияние, имаме и правомощия. Казвате, връщат се все повече хора, удовлетворени са, има програми за реинтеграция. Как изглежда всичко това на практика? Примерно, едно семейство се връща в Афганистан, децата им са живели в Нидерландия, в друга европейска страна, момичета, които са израснали тук, изведнъж се връщат обратно в Афганистан. Какъв живот ги чака там? Комисията проверява ли това? Следи ли го? и съм съгласна с Есил Кенге. Ние разполагаме с правомощията и правните инструменти. Това е обща тенденция. Главно от страна на съвета, но и комисията му помага. Търсят се непрекъснато пътища извън нормативната уредба, извън правните инструменти. Та нали тази нормативна уредба се приема за определена цел? Тя дава е, определени гаранции. А когато ги заобикаляме, какво постигаме с тези правно незадължителни неформални споразумения? Вие така ги наричате. Какво означава това? Каква е тази мода? Ако те са модни, аз съм старомодна и не ги приемам. Какви гаранции имаме? И накрая, какво възнамерява да направи комисията за да имаме официални споразумения с третите страни. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Съгласна съм с преждеговорившите и искам да добавя още няколко общи бележки. Ние трябва да продължим да настояваме за нашите стандарти. И съм доста разтревожена, защото положението е в Европа е в доста влушена ситуация. Като че ли затваряме все повече е, врати, е, изхвърляме все повече е, хора. Аз знам, че не всички ще се съгласят с мене, но е така. Говорите за ефективна политика на връщане. Аз мисля, че тя става все по-неморална, все по-нечовешка и неефективна. Аз съм от Швеция. В моя избирателен район – има младежи, които едва навършили пълнолетие, отиват в една страна, която не познават. Афганистан не е тяхна родина. Те не са родени там, не познават страната и са напълно изолирани от политически обществен живот – Какво можете е, да направите, за да се спрат връщанията, е, които предприема шведското правителство? Ние като парламент не можем да правим оценка. Прави ли се реална оценка на е, сигурността в Афганистан? Знаете ли, че Норвегия спря връщанията в Афганистан? Спазват ли се изискванията за закрила на детето? И нямаме ли правило, не връщаме хора в държави, в които кракът им не е стъпвал, защото точно това се случва, ние ги захвърляме там, нямаме никаква отговорност по-нататък за тях – щом се спира нашата отговорност, започва злоупотребата и експлоатацията. Благодаря, Джудит е, Саргентини. Благодаря. Първо, вие предложихте да ни предоставите по-подробна информация. Нали това беше въпросът ни? И е, писмото точно за това се говореше. Сега ми се струва, че тук ние смесваме в общ казан всичко. Официални споразумения за реадмисия, помощ за развитие и неофициални механизми или договорености. Казвате 14 милиона и 900 е, хиляди евро е, са вложени е, за създаване на работни места за гамбийски младежи. Въобще не става дума за това. Това не е факт. Ние не можем да е, извършим е, парламентарен контрол. Това а, е, няма как да бъде проверено. И освен това, доколко а, тези средства са вложени по линия на помощта за развитие и доколко по споразуменията за връщане. Неформалните механизми не допускат официален контрол върху съдбата на върналите се. Контрол върху неформални договорености по никакъв начин не може да се осъществи, което означава, че а, е, демократичният парламентарен контрол липсва. Аз не смятам, че правителството на Афганистан, Мали или всички останали, които изброихте в този дълъг поменик, ясно обясняват какво се случва с тези хора, след като те вече са върнати на тяхна територия? Пишете ни, че все повече държави не желаят да водят преговори за подписване на официални спогодби за реадмисия. За нас и за парламентарния контрол би било а, полезно да знаем държава по държава какви са аргументите им, защото по-нататък на страница трета в писмото си пишете. Комисията предложи също такива е, добри практики на брега на слоновата коста, Гамбия и Гана. На каква основа? При положение, че ние нямаме официални споразумения е, с тях. И каква ще бъде следващата стъпка? Отказват се от официалните. Добре, веднага минаваме към неформални е, механизми мой дълг е да ви задам а, тези въпроси. Не мога обаче да се ориентирам от а, твърде общо формулираните ви отговори. Казвате, че е, ни изпращате в приложението отговори е, за е, числата. Но те са по основните е, държави, както вие казвате. Може би този списък не е не е пълен. Марокко, Мали, а, Нигерия, брега а, на слоновата кост пише, че няма а, данни. Как така да няма данни? Ако щете във вашето писмо а, са посочени. Служете ги в приложение, пишете, няма данни. Не ми говорете, че Мавритания и Индонезия са основните проблеми, при положение, че изобщо не е така. Произволно ви давам примери. С тях ние нямаме проблеми. И още нещо, господин председател, знам, че нямаме време, но това са важни въпроси. Етиопия. Имам източници, съжалявам, но доста надвишихте времето си, казва председателя. Два кратки въпроса. Това е парламентарен контрол, господин председателю. Да, обаче имахте две минути. Много набързо. Добре набързо. Благодаря. Етиопия. Имам сведения от източници, че в преговорите с Етиопия от европейска страна има искане Етиопия да приеме 58 души, преди да продължим да говорим за официалната помощ за развитие. Това за мен е доверен източник и ми е много интересно как обвързвате тези два елемента. Няма повече да говоря, искам да чуя вашия коментар. Да. Тук имаме една електронна таблица, не сте права за списъка, така че имаме пълната отговорност за всички данни, които са включени. Госпожа Грапини, заповядайте. Спер Аз мисля, че мога да бъда съвсем кратка. Радвам се, че спикахме това заседание. Благодаря също и за информацията, която получих. Имам един кратък въпрос. При информацията, която получихме, посочвате, че Нигерия – изпращана е голям брой незаконни мигранти. И е страната, откъдето идват най-много жертви на трафиканти, основно жени и момичета. Какви мерки се вземат в тази насока? Има ли допълнителни мерки за да се разбият тези трафикантски мрежи? Има ли някакви решения? Ние не можем да правим само констатации, необходими са ни решения. Необходими са методи, за да могат да бъдат разбити тези мрежи. Аз мисля, че това всъщност е невралгичната точка и за нея ни трябва решение. Um, Благодаря. Благодаря много за изнесените данни. Напълно съгласен съм, че връщането е слабото звено в нашата политика за даване на обежище. И се радвам, че има напредък в по-общ план. Благодаря ви, че ни напомнихте още веднъж, че обратното приемане е предвидено в споразумението от Котоно. Полезно е всички да помним това много добре. Имам един въпрос във връзка с казаното от Софи Индвелт. Да вземем за пример Гана. Там сме най-големия донор на официална помощ за развитие. Европейския съюз е основен търговски партньор. И с тях ние не можем да постигнем официално споразумение правим постъпки, но не срещаме разбиране. Това смятате ли, че е нормално? И не смятате ли, че не можем е, значително да увеличим натиска с всички инструменти на наше разположение? Искам да ви попитам, не е ли възможно да се окаже по-голям натиск върху такива страни? С Пакистан казвате, че имаме неформално споразумение. Толкова големи групи пакистански мигранти с отхвърлени заявления продължаваха да живеят на острова и се оказа, че за властите е много по-лесно да ги върнат обратно в Турция, в Турция, отколкото в Пакистан, въпреки официалното споразумение за реадмисия с Пакистан. Защо се получава така? И как може да се реши проблема? И накрая, малко по-встрани, е, имам един въпрос – какво подобряване на дейността от страна на Европейския съюз може да се очаква, за да се преодолее проблема? Кога очаквате едно преразглеждане на директивата за връщането? И ще помогне ли то? Благодаря. Преди да дам думата на господин Мордио, нека да дадем думата и на представителите на Марокко и Тунис –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 وكما يعلم الجميع فإن الهجرة هي ظاهرة إنسانية اجتماعية اقتصادية وثقافية المغرب بحكم موقعه الاستراتيجي يعد بلدا I said that the members would speak in Arabic. That will then be translated into French. Не, ще има превод от арабски на френски, но консекутив, така че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 Shukran, Mr. Ziani. Um, and we get the translation now in French. Сега превода на френски. Please. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Господин председател, дами и господа, първо искам да благодаря на вашата комисия, че ни даде възможност да се изкажем по темата от особено значение за нас. Е, имиграцията има социално-економически характер. Марокко се счита за транзитна страна за мигрантските потоки от Африка и нашата страна се опитва да ограничи потока по следните начини. Първо, социална интеграция. насърчаването на културното наследство и подобряване на качеството на обслужване, от което имат съответните лица. Тук има редица проекти, свързани с устойчивото развитие на нашата страна. На второ място, ясна стратегия, при която Марок Марокко иска да регуляризира положението на над 23 000 незаконни мигранти, да им да даде възможност да се ползват всички права в социалната сфера, образованието, жилищното настаняване, професионалната интеграция и така нататък. Това, което, което е свързано с ангажимента на Марокко за мигрантския поток. На трето място ролята на Марокко за борбата срещу незаконната миграция към европейските държави. Тук трябва да напомним нашата роля на пазител на границите, който ограничава мигрантските потоци. Според последната статистика на Вътрешното министерство, ние сме пресекли над 50 хиляди незаконни опита за миграция към Испания през 2017 година. са разбити над 80 мрежи за трафик на хора. Марокко смята, че сътрудничество с Испания е образцово в тази област. Новите ангажименти за глобалното развитие на африканските страни като фактор на стабилност отчитат през последните години важната роля на средиземноморския дебат, който може да доведе до решение за спиране на незаконния поток от двата бряга на Средиземно море, което ще гарантира стабилността и безопасността в средиземноморското пространство. Благодаря. А сега господин Калифа от е, парламента в е, Тунис. Две минути след това ще бъде осигурен превод. Господин Калифа, а той не е в залата. Добре, господин Морджи. Закъсняваме, колеги. Темата е много важна. Ще дадем време на господин Морджи да даде отговор на важните въпроси. Извинявам се на колегите по следващата точка. Госпожа Гало, ще се опитам да се спра на някои от тези трудни въпроси. На първо място е един принципен въпрос. Винаги, когато е възможно, искам ясно да заявя, комисията предпочита категорично спогодба за реадмисия. Такава спогодба, която да мине през контрол според процедурите по договора и член 285. Едно от предизвикателствата е, че не винаги сме намерили правилните средства да накараме партньорите да скучат подобна спогодба. Понякога, защото диаспората има много важна позиция в парламента на съответните страни – И не винаги самия Европейския съюз е могъл да предложи консолидирана оферта, която да представлява интерес за партньорите. Ние сега в Генерална дирекция Холм работим по този въпрос, за да се окомплектова подобна оферта. Така че това е нещо, което предпочитаме най-много. Когато няма възможност за официална спогодба за реадмисия, правните задължения на много от нашите африкански партньори вече съществуват по член 13 от конвенцията от Котуно. Какви са тези неформални договорености, които са предвидени? На първо място, те нямат задължителен правен характер – нямат правно действие, не създават правни задължения и права. По-скоро те са изявления на взаимните намерения на страните. И ние можем да помислим как да ви дадем пример. Например, там се определя продължителността на процедурата, какъв е срока за получаване на документация, възможността за организиране на връщане не само с редовни, но и с чартерни полети, механизъм за наблюдаване на молбите. Това не са права от правен характер. Те проистичат само от член 13 на споразумението по Котоно. Това, което действа наистина е желанието на нашите партньори да работят с нас. А ако смятате, че не получавате подробна информация по тези неформални договорености, нека да посветим едно заседание само за тях, при закрити страни. Ще получите цялата информация, от която се нуждаете. А сега конкретно по някои от зададените въпроси. Госпожа Холмайер, винаги полагаме усилия, когато това е възможно, да осигурим доброволно връщане. Тук работим с Международната организация по миграция за изготвянето на пакети за интеграция. Така позволяваме на лицето да се върне достойно и да се интегрира в своята държава и също така подпомага се лицето и в на местно равнище има доста осигурено финансиране. Например, при Етиопия има механизъм за устойчиво и достойно връщане. 20 милиона евро е финансиране, 25 милиона. Афганистан, Бангладеш и Пакистан има програма на стоеност 19 е, милиона евро. Целта е лицата да могат да се върнат и да им се окаже помощ при реинтеграцията. Много от тези проекти са по линия на МОМ и ние можем да следим много добре случващото се. Госпожа Кенч, вие попитахте каква е трудността при изключването на спогодби за реадмисия с Тунис и Марокко. Основната пречка е така наречената клауза за граждани на трети държави, която задължава тези държави да приемат връщането на лица, които са напуснали тяхната територия, но нямат тунизийско или мароканско гражданство. До момента за това настояват държавите членки. Предполагам, че това е най-трудният елемент за реадмисията и проблема ще се реши според мен само най-накрая. Госпожа Интвел трябва да помислим какво можем да направим повече за законните спогодби, официалните спогодби. Министрите по правосъдие и вътрешни работи отчитат необходимостта от по-задълбочено сътрудничество. по отношение на щедрите визови оферти, които се правят. Не мисля, че някой ще му хареса идеята да няма помощ за, за развитие, ако не оказват сътрудничество. Но ние трябва да видим дали, дали на висшите дипломати трябва да се осигури безвизов режим или преференциален режим. Мисля, че това са някои от механизмите, които могат да имат положително влияние, да стимулират нашите партньори да сключат спогодба за реадмисия, което ще е от полза за всички. Тук няма съмнение. По въпроса за Афганистан. Процента на признаване на молбите на афганистанци в държавите членки е около 30%. Средно, когато държавите членки взимат решение дали афганистанец трябва да получи статут на закрила, се взимат предвид различията между районите в Афганистан. Има някои райони, които са по-стабилни от други и това определено е фактор, който се взима предвид при решенията. Трябва да призная, че не зная да има нито един случай дългосрочно пребиваващо лице с семейство да бъде върнато в Афганистан по програмата за общия път напред. Аз попитах колегите и за тази дискусия те потвърдиха, че няма такъв случай. Единственият случай за дългосрочно пребиваващо лице, върнато по програмата съвместен път напред, са лица, които са наказателно преследване в съд държава членка, така че не мога да коментирам за връщането на лица с деца, които са връщани по програмата Общия път напред. Е, моите колеги му уверяват, че няма такива случаи. Госпожа Бьорк, вие подигнахте въпроса за анекса. Извинявам се, имаше проблем с предаването на информацията. Има доста подробни статистически данни за всички държави. Може да помолим секретарията, информацията да стигне до всички вас, е, госпожо Саргентини, включително и за страните на происход с най-голям брой е, лица, с които имаме проблем при връщането. При Етиопия няма, бе зададен въпрос да не се окаже помощ за развитие, ако не се върнат 58 лица. Аз не знам да е така, но доколкото знам, използваме доверителния фонд, за да насърчаваме страните, които работят положително по въпроса. Нигер получава допълнително финансиране, за да се осигури социално-економическо развитие в района на Агадес. По въпроса за трафика на хора, много важен елемент – много усилия полагаме с нашите партньори, например Нигер, Нигерия. Създадена е платформа за сътрудничество с Нигерия срещу трафика на мигранти. Сега започваме с формирането на съвместни разследващи екипи. Първият пример е в Нигер, където правополагащите органи сътрудничат, обменят информация и разследват трафиканти с известна степен на успех. Европол, Международния наказателен съд се занимават с въпроса как да се осигури ефикасен обмен на информация, за да се преследват наказателно трафикантите. В тази сфера имаме нужда от много повече работа. На следващо място – работата с партньорите. Използваме всички налични средства. Имаме ситуации, при които и има правно задължение по международното право. Когато гражданин трета държава е преминал незаконно в друга държава и няма основание за закрила, това лице трябва да бъде върнато. Като се спазва принципа за забрана на връждане, в, залегнал в хартата за правата на човека. Ние разполагаме с инструментариум да помогнем държавите членки това да стане факт. Както каза господин Ленас, ако вземем Пакистан, ще установим, че има много практически пречки, които пречат на изпълнението на спогодбите за реадмисия. Понякога нашето законодателство предписва колко много колко време могат да се задържат лица преди връщане, така че документи не се издават своевременно за принудително връщане. Понякога има липса на капацитет или политическа воля. Ако гледаме сериозно на ефикасното управление на миграцията и осигуряването на закрила за все по-голям бройка лица, които са законни мигранти, трябва да помислим по-сериозно върху връщането. Европейския съюз може да направи много в това отношение. Мисля, че трябва да помислим с държавите членки по този въпрос по някое време. Например, нуждаем се от по-ефикасни процедури за обежище, които да са пресечна точка между процедурата по обежище и връщане. Нуждаем се от осигуряването на съответната подкрепа на лицата по време на цялата тази процедура. Това е за момента. Ако имате искане за по-подробна информация, мога да ви я предоставя по-късно. Софи, знам, че искате думата, но много закъсняваме. Спогодбите за реадмисия са много спорен въпрос. Неформалните договорености растат като брой. Накратко, всички сте добре подготвени с въпросите. Софи, съвсем набързо, ако обичате. Какъв е въпросът? Много е дразнещо да не получаваме отговори на редица важни въпроси и това му се вика контрол. Е, не приемам това. Аз зададох много уместни въпроси, но ние не отговорите на един от тях по-конкретно. Как гарантирате или проверявате, че се спазват стандартите за правата на човека? Във връзка с въпроса на господин Ленард, ако разгледаме списъка на страните, не мога да повярвам изобщо, че Европейския съюз няма никакво средство за влияние върху тези страни да ги убеди да сключат официална спогодба за реадмисия. Ако обичате, отговорете на въпроса. Да, с удоволствие. Искам ясно да заявя. Всяко едно връщане по инструмент за неформално сътрудничество подлежи, както всяко друго връщане, на всички средства за правна защита, всички защитни механизми за обжалване и запазване на принципа за забрана на връщане, както е гарантирано в директивата за връщанията. Всяко едно подобно връщане може да бъде обжалвано. И държавата членка, която взема подобно решение за връщане, носи отговорност за изпълнението на стандартните практики. Съжалявам, че не успях да отговоря на този въпрос, тъй като времето ми за отговор бе ограничено. В моето писмо, както видяхте, А и както вие много добре казахте с зададените въпроси, повтигнах тези теми. Що се отнася до контактите от септември до, до, до сега, нямаме адекватен контрол. Според нас, мисля, че трябва да се направи повторна среща. Ще обсъдим въпроса с вас и координаторите. Но искам да приемам вашето предложение. Трябва да продължи дискусията с оглед на нашите приоритети. Извинявам се на депутатите, които нямах възможност да дадат въпрос на комисията. Благодаря за уместните въпроси. днешната среща не замества нашите приоритети. Това е ясно го заявил и в писмото. Ние знаем какви са пропуските и проблемите. Благодаря за обстойната презентация. Сега, колеги, госпожа Гала ще поеме ролята на председател за следващата точка от програмата. Uh, Скъпи колеги, нека да продължим. Имаме две точки в дневния ред до гласуването в 18 часа, за това трябва да се мобилизираме. Следва точка 6. Създаване на централизирана система за установяване на това, кои са държавите членки, разполагащи с информация за постановени присъди, отнасяща се за лица от трети държави лица без гражданство, която да допълни и подпомага Европейската информационна система за регистрите за съдимост ЕКРИС. Предложението за регламент а, а, беше направено през 2016 година. А, нашата комисия гласува мандата на 29 юни 2016 година, но след дискусиите в съвета беше преценено за необходимо да се поиска комисията да представи е, допълнителен акт. Господин Далтън, докладчикът, не може да присъства днес тук. Извинявам се. А, вие сте дошли междувременно. Да, успях, казва господин Далтън колкото е възможно по-кратко ще се постарая да представя темата. Тук имаме възможност да подобрим сътрудничество между държавите членки, които а, водят борба с престъпността и тероризма в частност. Като имаме предвид а, системата а, за регистрите за съдимост ЕКРИС, укрепва взаимното доверие между държавите членки и подобрява съдебното им сътрудничество. Но тук се поставя въпроса как се третират държави, гражданите на трети страни или лица без гражданство. Имаме а, мандат по директивата за информационната система ЕКРИС. Не е необходимо да се връщаме отново на политическия разговор. Предложението на комисията е предвидено да допълни директивата за информационната система ЕКРИС, така че да се установи в кои държави членки има данни за граждани на трети страни, които са били осъждани. Също се отнася и до лицата без гражданство. Аз смятам, че регламента трябва да бъде разглеждан в съответствие с мандата, гласуван в парламентарната комисия и успоредно да вървят разговорите с съвета. Но има някои основни предложения. Преди всичко, важно е да се а, разшири обхвата на проверките, а, както е по други директиви. Всички лица, които работят в образованието, здравеопазването, трябва да бъдат предварително проучвани по този начин, който се предвижда и за лицата, които работят с деца. Също така, проверката на съдимостта трябва да се извършва задължително от третите страни в техните национални е, регистри, да, те да подават съответната информация, защото нашата е, система ще е толкова добра, колкото е добра информацията, която се подава там. Също така съм включила и някои пояснения по отношение на защита на личните е, данни и необходимостта от обучение. Презумпцията за невиновност и за справедлив съдебен процес във всички случаи трябва да се запазят и когато се използва системата. Трябва да подчертаем изрично, че системата е КРИС не е, е система е, на е, оперативна разузнавателна информация, която се споделя по други канали. Не може да се допуска дискриминация. Също така е изключително важно правата на всички граждани да бъдат спазвани и въпросите да се решават бързо. Обръщайки поглед към бъдещето, смятам, че е изключително важно системата да да се задейства колкото е възможно по-бързо. За целта портретните снимки, когато такива се съхраняват от държавите членки, също трябва да бъдат включени в а, системата. Frontex и други агенции могат да работят в рамките на своите правомощия по директивите. Широко беше обсъден този въпрос с колегите, които работиха по директивата. В момента и държавите членки се занимават с него. Аз си задавам някои въпроси за това доколко измененията ще бъдат реален принос за положението на гражданите на Европейския съюз, когато се добавят тези допълнителни данни, се затварят някои съществуващи празноти като същевременно проверката за съдимост не бива да води до нарушаване на правата на гражданите на Европейския съюз или на трети страни. Ако се направи е, един списък на съставите, за които са е, постановени осъдителни присъди и за които фигурират данни в системата, както и периода за съхраняване, нашите възможности за маневриране са ограничени. Ще продължим да сътрудничим както до сега и ще ми е интересно да чуя каква е позицията на докладчиците в Сянка. Трима колеги са се записали. Първия е господин Дайон. Благодаря. Благодаря и на докладчика за встъплението. Трябва да кажа, че по принцип да имаме централизирана система за осъдителни присъди на граждани на трети страни не е лоша идея, но имам доста критики към предложението на комисията. Докладчика все още не се е спрял на тях примерно дефиницията за граждани на трета страна. Имаме система за държавите членки и от друга страна за граждани на трети страни. Тя е, тя е централизирана по редици причини. Но не виждам защо трябва е, за е, лицата с двойно гражданство да проявяваме дискриминационно отношение и да я държим данните им в е, друг регистр. Те имат паспорти и от третите държави и от съответната държава членка. Мисля, че те трябва да бъдат извадени от списъка на гражданите трети страни заради двойното им гражданство. И също така, за осъдените граждани на трети страни, осъдителната присъда може да е най-различна. Може да е административно-наказателна мярка, а може и е, да е, е постановено да е, присъда лишаване от свобода. Тук много се е, в широки граници е, варират присъдите и трябва да обърнем внимание не на всички осъдителни присъди, а само на тези, които са произнесени за тежки престъпления, за които се предвижда лишаване от свобода. Е, постави се и въпроса за портретните е, снимки. Спомняте си, когато говорихме за пръстовите отпечатъци, имаше много възражения, че тази информация е чувствителна и все пак се оказа, че те са необходими и се въведоха. Сега по същия начин се аргументират а, портретните снимки. Докъде ще стигнем така? По член 7 се предлага за целите на наказателно производство да се ползват тези данни, това разбирам, но следва една доста странна формулировка. И за всякакви други цели които са предвидени в националното законодателство. Така ние безкрайно разширяваме приложното поле на тази норма и ми се струва, че тук за всякаква цел могат да се използват тези данни. Посочва се и Европол, и Евроюст. Искам да попитам докладчика защо е важно тези две институции да имат пряк достъп до системата и защо докладчикът иска достъпът да бъде разширен, за да го получи и Фронтекс. И по член 10 имам въпрос. Съгласен ли е докладчика, че всички елементи по този член е, могат да бъдат предмет е, на изпълнителни актове? Не смятате ли, че някои делегирани актове могат да бъдат уместни? Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Съгласен съм, че подходът към такава система има своите основания, но а, Денис Де Йонг а, аргументира добре някои въпроси във връзка с приложното поле. Приемането на регламент, който е дискриминационен спрямо граждани на държави членки, които случайно имат двойно гражданство и притежават паспорт от трети страни, е недопустимо. Дискриминацията не се допуска на никакви основания и затова мисля, че това предложение трябва да се преразгледа, за да стане съвместимо с нашите стандарти. Защо е в предложението на комисията е друг въпрос. Що се отнася до портретните снимки, Съгласен съм, че следваме линията да се ограничим до пръстови отпечатъци, ако те са налични. Тук в регламента трябва да приложим същия подход към биометричните данни. Ако пръстовите отпечатъци са достатъчни, не бива да се е, изискват е, други биометрични данни. Аз съм против портретните е, снимки по принцип, но ако все пак те се допуснат, обхвата трябва да бъде силно стеснен. Има и някои други второстепенни въпроси. Не знам дали Frontex задължително трябва да има достъп те не са правоохранителен орган, другите са, но Frontex не. Но мисля, че тези въпроси можем да обсъдим и ще се радвам да работим съвместно по компромисите. Благодаря госпожа Инвелт. Благодаря. Нашия докладчик Сянка днес отсъства и затова ме помоли да направя едно изявление от нейно име по член 3. Подобно на предишните оратори, тя възразява срещу обхвата. В мотивите се посочва, че може да се поиска и за други цели да се използват тези данни след терористичните атентати в Европа, но нямаме никакви данни, че е, информационната система ЕКРИС ни дава необходимата информация и в никакъв случай децентрализацията не може да бъде заменена с предложената централизация за успешна борба с тероризма. И трето, в мотивите не се казва нищо за това, което до момента се прави на нивото на държавите членки. Примерно по отношение на даването на обежище или на малолетни и непълнолетни, които са граждани на трети страни. Ние трябва да вървим в посока на по-категорично отстояване на правата на човека на гражданите на Европейския съюз и останалите граждани. И един въпрос, който добавям от себе си. Не съм запозната с доклада в подробности, признавам, но когато говорихме за Шенгенската информационна система, говорихме за осъдителните присъди на граждани на трети страни, които са произнесени в третите страни. Как правим разграничение между престъпни състави, които признаваме и ние в Европейския съюз, и осъдителни присъди в трети страни е, по политически мотиви. Всички добре знаем как понякога е, се произнасят е, съдиите в такива трети страни, водени от политически подбуди. И тях ли ще смятаме за осъдени лица? Вчера в медиите писаха, че холандските власти не използват пръстовите отпечатъци по предназначение. Не разполагат с необходимата апаратура за проверка на пръстовите отпечатъци в Евродак, както се смята, че се използват тези пръстови отпечатъци. Нидерландия изобщо не ги използва. И няма да се очудя, ако и други държави членки не ги използват. Е, добре. Ако не ги използваме, защо предлагаме следващи стъпки? Защо искаме да надграждаме над нещо, което преди 10 години е създадено и се оказва една скъпа, но ненужна мярка? Благодаря. Заповядайте. От името на НП аз съм съгласен с предложението на комисията. Искам да припомня, че Миналата година НП се застъпи за централизираната система. Радвам се, че сега това мнение е преобладаващо и бих приветствал Frontex да има достъп до тези данни. Имам един въпрос към комисията. Искам да чуя становището на Комисията по граждане на трети страни, които евентуално притежават гражданство на европейска държава членка или постоянно местожителство там. Мисля, че директивата трябва да бъде разширена, да се разшири приложното и поле, така че да обхване и онези, които по причини туризъм или по други причини пребивават на територията на Европейския съюз и извършват престъпления. Останалото оставям на колегите if they could inter... Давам думата и на комисията, ако иска да вземе думата, но моля ви не повече от 2-3 минути. Well, I mean, uh... Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че все пак има една принципна подкрепа за предложението на комисията, което е внесено и се разглежда тук. На финален етап сме и в разглеждането от съвета. Така се запълват съществуващите празноти в действащата система. Смятаме, че нашето предложение е именно в тази посока за портретните снимки, за престъпните състави, за пръстовите отпечатъци бяха поставени въпроси. както и за допълнителните мерки за закрила на децата. Всички тези въпроси се разглеждат и в съвета. Нямам възможност да навляза в подробности. Искам само да кажа, че искаме този акт да бъде ефикасен, информационната система ЕКРИС е децентрализирана, докато тук ние предлагаме в допълнение да имаме една централизирана система, в която бързо да може да се провери съдимостта на граждани на трети страни, когато съществуват а, е, съмнения. Така е, ще може бързо да се работи с централизираната система. Първоначалният замисъл на информационната система ЕКРИС беше да се използва за целите на наказателното производство. В законодателството тази цел е посочена изрично. Ако е, информационната система ЕКРИС може да се ползва съгласно националното законодателство и за трети страни, това е добре. За двойното гражданство мога да кажа, че това е един от основните въпроси, който в момента съветът разглежда. Всички знаят, че в такъв случай има риск от дискриминация. На този етап не съм в състояние да ви кажа какво ще бъде решението на съвета. Напълно споделяме вашата загриженост. Съгласни сме, че в никакъв случай не бива да се допуска нарушаване на договора и никаква дискриминация на граждани на Европейския съюз. Приветстваме подкрепата за нашето предложение за портретните снимки. Ако те са налични по други основания в националното е, законодателство, то тогава не е, е нужно те е, да бъдат снимани повторно. Искахме Евроюст, Европол да бъдат включени в системата само като ползватели, които пасивно ползват данни, без да имат право да променят съществуващия масив. За Фронтекс имаме също опасения. И най-сетне, първоначално имаше предложение за директива, след това за регламент. Мотивите са много подробно изложени в обяснителния меморандум. Надявам се, че тук в парламента е получен този документ в допълнение към първоначалната оценка на въздействието. С удоволствие ще участваме в тристранните разговори по темата. Благодаря, господин Далтън. Имате думата. Благодаря на всички колеги за изказванията. На първо място, стратегия, системата казва само когато имаме съответствие – и ви насочва към държавата членка, където е установено съответствието и там вече може да потърсите информация от нея. Тя само ви казва дали има съответствие, не ви дава някаква информация. Това е първия принципен въпрос. А що се отнася по конкретните забележки за гражданите с двойно гражданство? Една от причините, поради която нищо не предлагам в доклада е, че исках да чуя какво мислят колегите. Аз лично споделям много от е, това, което каза Денис и Албрехт също така. Аз също имам притеснение е, да, да се включат гражданите с двойно гражданство в тази система, защото ще създадат две европейски системи. Една за тези с е, едно гражданство и друга за тези с двойно гражданство. Но тук има и евентуален проблем. Лице, което е осъдено в държава членка където е посочило гражданството си на в трета държава, а не европейското гражданство. Възможно е тези осъдителни присъди да не бъдат включени в системата. Ето защо исках да чуя какво е мнението на колегите по въпроса за двойното гражданство. Съвета отива още по-далеч. Той ще предложи да се включат е, лицата с двойно гражданство, които имат двойно европейско гражданство в системата. Това е доста спорен въпрос. Благодаря на колегите за забележките. Мисля, че така се очертава посоката, в която трябва да се движи нашата комисия. По осъдителните присъди, да, не сме включили някакъв прак, защото той не точно отразява информацията в държавите членки и в техните регистри. Пак казвам, става въпрос само за съответствие в системата, което няма никакъв смисъл, докато не получите по-подробна информация от съответната държава членка за какво точно става въпрос. Относно портретните снимки, разбирам притеснението, затова се опитваме да ограничим всичко до държавите членки с функциониращи вече такива системи. Ако те разполагат с такава система, защо да не е използваме. особено ако така можем да установим правилно самоличността на дадени лица. Не е добре да се греши самоличността на лица в системата. По въпроса на Софи за граждани на трети държави става въпрос само за престъпления, извършени в Европейския съюз. Тоест няма осъдителни присъди по политически мотиви в трета държава. Става въпрос за осъдителни присъди срещу граждани на трети държави, постановени в Европейския съюз. За Европол, подхода в доклада по Европол и неговата възможност да споделя информация с трети държави и международни организации. Целта е Европол да продължи своята работа за провеждането на съвместни разследвания има редица варианти тук за Европол. Защо според тях тази информация ще е полезна? Ще цитирам един. Когато Европол получи информация от Австралия за трима граждани на трети държави за търговия с синтетични наркотици, за да допълни картината, той се нуждае от достъп до предишни осъдителни присъди. Това може да улесни разследването за прилагането на системата ETIAS, ако имаме канадски гражданин, който е получил разрешение за пътуване в Европейския съюз и има данни, които се получава от, от Европол, от САЩ, но от, при данните от САЩ не е ясно дали трябва да се даде разрешително или не. Наличието на предишни осъдителни присъди може да помогне на, Европе... на Европол да направи съответната препоръка. И то по-основателна. Идеята е да имаме по-солидни препоръки чрез използването на наличната информация. Затова съм включил и Европол, а също и Евроюст по-конкретно, защото Евроюст е точка за контакт с трети държави относно включването на европейските гранична и брегова охрана, Frontex, положението е същото, ще се улесни неговата дейност. По отношение на горещите места, граничните служители на Frontex са едни от първите, които разглеждат дадени случаи, затова е важно те да имат информация за съдимостта. Аз изобщо не съм засегнал предложението на комисията за актове за изпълнение. Искам да чуя какво мислят колегите и Денис и останалите. Не съм пипал нищо по отношение на актовете за изпълнение. Благодаря на всички за изказванията. Мисля, че като цяло парламента ще излезе с добра, стабилна позиция, която да се ползва с подкрепата на всички. Благодаря, колеги. Крайен срок за внесен изменение 27 е ноември. 6 часа след обед. С ваше позволение минаваме направо към следващата точка от дневния ред. Разполагаме с 12 минути. Давам думата на госпожа Грабини за Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка. Радвам се, че съм докладчик по това становище, защото съм член на Комисията по транспорт, която е водеща в случая. Искам да засегна някои аспекти. Първо, Искам да посоча, че разглеждам този въпрос от гледната точка на комисията Либе, където Особено се поставя акцента върху крайните ползватели. Тези интелигентни транспортни системи събират и обработват различни данни от личен и публичен характер. Също така се обработват големи обеми данни. Тези системи се базират на геолокализация, т.е. сателити или безконтактни технологии, ИКОЛ, ИТОЛ и така нататък, резервиране на паркоместа и много други. Някои от данните, които се обработват в тези интелигентни транспортни системи, например, идват от транспорта и се отнасят до пътно-транспортни злополуки, те всъщност не се отнасят за конкретни лица, но има и данни, които са за конкретни лица и естествено тук става дума за лични данни, които подлежат на защита на личните данни. За мен не е съвсем ясно в кой момент обработката на лични данни започва, когато една подобна ITS система бъде монтирана в транспортно средство. Има различни правни аспекти в случая при обработката на подобни данни и също експлоататорите на пътните мрежи, е, т.е. експлоатиращите пътни мрежи трябва да е, спазват това изискване. На какво основание се обработват тези данни и как може да се постигне крайните ползватели в крайна сметка да приемат всичко това. Ползвателите трябва да знаят, че става дума за целесообразни данни, трябва да бъдат информирани за какво се използват данните им. Те се използват единствено за целите, за които са събрани и това трябва да бъде винаги съвместимо Темата е изключително деликатна. Тук става дума за свободата на движение и анонимната свобода на движение. И по тази причина трябва да има ясни гаранции за това, че злоупотребата с данни може да бъде предотвратена. Когато използването на лични данни е необходимо, те трябва възможно най-бързо да бъдат анонимизирани ако са необходими определени функции на обработка на данните, трябва да се предостави прозрачност на крайния ползвател, като му се посочи по какъв начин се обработват данните му. Заедно обобщих това, което е включено в доклада сега и се надявам заедно с колегите да получим положителен резултат. Срокът за внасене на изменения 24 е ноември 13 часа. Ние трябва да гарантираме тези данни да се използват само по предназначение и да осигуряват функциониране на вътрешния пазар. Господин Албрехт. Thank you very much. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика на становището госпожа Грапини. Мисля, че тя допринася значително за работата на комисията по транспорт по тези въпроси. Искам да подчертая, че не трябва да се дублира работата. Както разбирам в становището, ясно ще визираме регламента за обща защита на данните и неприкосновеност на личния живот – за шофьорите и притежателите трябва да се използват стандартите в, за обща защита на данни. Няма нужда от специален режим. Аз подкрепям до голяма степен идеята за събиране на данни на годишна основа за системите за автономни автомобили и въвеждането на високи стандарти за сигурност. Също може да се разгледа въпрос от отговорността в сферата на информационната сигурност. Мисля, че и в тази област ще се опитам да подобра становището, което само по себе си е доста добра. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че е много важно да обсъдим как да гарантираме безопасността на автономните превозни средства в бъдеще. Много скоро те ще станат част от европейския пътен пейзаж. Съгласен съм на 100%, че не трябва да има злоупотреба с данни, но искам да използвам тази възможност да ви призува да не изхвърляте бебето с мръсната вода. Искаме да имаме достъп до някои от тези данни, било то за целите на навигацията или пък за фината настройка на безопасността и сигурността на превозното средство, така че ние можем да използваме анонимизирани данни. Искам да помоля докладчика да учите това в становището си. Госпожа Грапин, имате думата отново. Благодаря. Жалко, че не чух мнението на Алде, а и на други колеги. Съгласна съм с това, което посочиха двамата колеги и мисля, че бихме могли да внесем допълнения. За това ще проведем и дискусия. Знаете до кога можете да внасяте изменения. Надявам се, че ще имаме един пълен доклад и няма да има съвпадения. Ние обаче трябва да гарантираме данните да се използват само по предназначение. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Грапини. Както бе казано, крайен срок за внасяне на изменение 24 е ноември, 1 часа след обед. Благодаря. And, uh, we have four minutes until the vote, so... Остава 4 минути до гласуването. Efficient, <laughs> you see. Бяхте много експедитивни.

So, good afternoon, dear colleagues. Let... И така, колеги, нека да се опитаме. Voting session. Please take your seats. We will... We will... Моля ви, заемете местата си. Започваме да гласуваме становището авторското право в рамките на цифровия единен пазар на колегата Михал Бони. Доста оттеглени предложения има от докладчика. Те са изброени, имате ги в списъка за гласуване е, и са посочени като оттеглени. Госпожа Викстрем е оттеглила 38. Милош 88, 89, 90, 91, 93, 141, 143, 144. 14, 15, 16, 17, 18, 20. До 29 и след това 86 и 87. С други думи искам да кажа, че има много отеглени предложения. Затова тях няма да ги обявявам. Когато обявявам гласуване. Затова започваме с изменение 94. Първото ни гласуване е по изменение 94. Моля, гласувайте, госпожо Сърджентини. Извинявайте се, извинявам се. Картата ми е някъде на друго място. Опитвам се да я получа, но нямам карта. Добре, ще броим вашия глас. Искам да ви кажа, че е на път картата ми, но нека да не се бавим и да гласуваме. Да, знам, че ще дойдат. Просто ни дайте сигнал, когато ви донесат картата. Изменение 94. Моля, гласувайте. Please vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се три компромисни изменения, които да се гласуват е, анблок. Компромис 1, 2 и 3. Моля да гласуваме трите компромиса анблок. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Очевидно мнозинство се приемат. Минаваме на изменение 133. Моля, гласувайте. Do you find it? Amendment 133. Изменение 133. Край на гласуването по него. Отхвърля се. Компромис 4. Моля, гласувайте. Компромис 4. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Компромис 5. Компромис 5. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 6. Моля, гласувайте. Компромис 6. I close the vote. Прекратявам гласуването. Приема се. Компромис 7. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Следва изменение 134. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 135. Моля, гласувайте. А да, извинявам се, казва председателката, заедно с 137. Заедно 135 и 137. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. So we have to vote on 138 and 139. Гласуваме заедно 138 и 139. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 300. Моля, гласувайте. Намерихте ли го? Добре, изменение 300. Моля, гласувайте. Amendment 30. Изменение номер 30. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Amendment 32. Изменение 32. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 33. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 39. Моля, гласувайте. Closed. Rejected. Отхвърля се. Изменение 41. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Отхвърля се изменение 43. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Да вълчи за опан. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме компромис 9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 64. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Компромис 11. Моля, гласувайте. Closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 12. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Приема се. Изменение 81. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 84. Моля, гласувайте. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. И това е. Сега гласуваме текста с измененията. Моля, гласувайте. Vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. And now we have Колеги, утре продължаваме в 8.15 заедно с Комисията по економическите въпроси. Приятна вечер. Само да ви напомня, че имаме презентация на общо Европейските информационни системи по ПВР е. тази вечер в 18.30 тук в залата на нашата парламентарна комисия. Приятна вечер още веднъж!